Той беше тук, искам да му благодаря. Той ще каже няколко думи от името на комисията. Господин Гадзоти, толкова много хора има в комисията, служители на комисията са. Защо няма никой от областта на човешките права? Ще трябва да отговорите и от тяхно име. Благодаря, госпожо председател. Ние сме тук, защото тази тема ни интересува. В момента провеждаме реформа, както казах. Комисията трябва да може да отговаря пред парламента по този въпрос. Ние сме изпратени. За нас е, човешките права са основания да откажем експорт. Това трябва да се отбележи. 15 секунди само за да отговоря на въпроса на госпожа Лох Билер. Естествено, че контрола върху експорта е един от инструментите, който може да се използва. Ако знаем, че една държава не е в състояние да използва конкретна технология по предназначение, може да използваме и санкции. Има цял набор от инструменти на разположение на Европейския съюз. По отношение на външната политика и търговията, трябва да ви обещая, че ще присъстваме винаги, когато има дебати от този род и ще продължим да ви помагаме във вашата работа. Благодаря, казва председателката. Преминаваме към следващата част от дневния ни ред. Тук отново ще имаме гост специалния пратеник на САЩ по въпросите на Северна Корея. Искам да благодаря на всички, които участваха в това толкова интересно изслушване. Благодаря.